сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия. Първо ще дам думата на двете авторки на въпроса. Госпожа Регнер за две минути. Благодаря. За да могат мъжете и жените да са еднакво представени в надзорните съвети на дружествата, са ни необходими разпоредби с задължителен характер, при това в цяла Европа. До момента не е направено почти нищо или е направено малко. Единствено в онези държави, където действат правила с задължителен характер, е постигнато нещо. Европейският парламент си свърши работата. Какво искаме? Искаме в листваните дружества до 2020 година броят на жените в управленските инструктури да се увеличи до 40%. За целта искаме да се въведат процедури, основаващи се на обективни критерии. Трябва да бъдат подбирани най-добрите кандидати, както мъже, така и жени. Това е справедливо и се отразява добре на економиката. Излизаме с предложение към държавите членки. Има възможност за държави, като например Германия, всичко онова, което е предприето през изминалите години, както и всичко онова, което се предприема сега за увеличаване на дела на жените в управленските структури на дружествата, да бъде взето предвид при прилагането на евентуални нови разпоредби т.е. даваме възможност за повече гъвкавост. Вече е приключена работата по това досие. Излезли сме с окончателно конкретно предложение. За това и сега призовавам Люксембургското председателство да прояви необходимата ангажираност, да направи последната крачка, така че у нези държави членки, които в момента се опитват да не предприемат нищо, също да бъдат спечелени на наша страна можем на следващия съвет на министрите да призовем държавите членки да направят това. Моля, запознайте се точно с това досие. В него не се предлага нищо инвазивно и ако бъде прието, то ще се отрази добре на мъжете, на жените и на економиката. Особено като се има предвид трагедиите, които се разиграват с бежанците. Като се има предвид това, че винаги изтъкваме равнопоставеността като общо европейска ценност, е много важно да говорим не само за равнопоставеност и да подхождаме сериозно към нея, но да направим същото и за корупцията корпоративната социална отговорност. Благодаря госпожа Габриел за две минути. Комисар. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Най-напред бих искала да ви благодаря на вас, госпожо комисар, най-вече на Люксембургското председателство и на госпожа министър Буч за всички усилия, които са направени, за да се постигне напредък по проекта за директива. Преди две години, е, след гласуването на първо отчетене, аз мога буквално да повторя е, речта, която произнесох тогава. Парламентът свърши своята част от работата, държавите членки сега трябва да се запретнат ръкавите, за да приложат на практика поетите ангажименти за равенството между мъжете и жените в Европейския съюз. Най-напред бих искала да напомня фактите. Мисля, че има необорими скептици по отношение на потенциалните възможности в тези директиви. Първо, фактите показват, че по-голямото присъствие на жените в управителните съвети води до по-добро управление, до по-добро економически резултати. Още веднъж, какво очакваме, за да изтъкнем потенциала на жените и за да се въоръжим разположим със средствата, за да постигнем економическите и социалистическите си цели. Освен това, виждаме, че законодателният натиск води до резултати. Между предложението за директива и днес стигнахме от 15,8 до повече от 20% жени в управителните съвети. Напредъкът е много по-значителен, откакто се упражнява законодателен натиск. Предприятията все по-често избират компетентни жени. Освен това искам Искам да наблегна на лавинообразния ефект, който можем да участваме от директивата. Положителният резултат от всички нива на иерархията. Не само благодарение на свързаните мерки, които трябва да бъдат приложени. Така че тези, които не са убедени, нека поне да бъдат прагматични. Втората обща забележка. Правното основание, правният инструмент, който е предложен, като, е, предложен директивата и предложението на парламента дават голяма възможност за свобода на държавите членки. В края на ще това, което очакваме от две години е ангажимент от страна на държавите членки и последователни действия, за да постигнем е, резултати. И накрая три ключови думи. Е, отговорност, гъвкавост и конкретни ангажименти. За всяка една от тези думи се стои държава член. Благодаря, давам думата на министър Шмидт за съвета. Господин председател, дами и господа депутати, Госпожо Регнер и госпожо Габриел, най-напред бих искал да изразя своето задоволство от възможността, която ми се предоставя да е, говоря пред Европейския парламент и да ви запозная с постигнатия напредък по предложението за директива за по-добро представителство на жените е, в управителните съвети на дружествата. По този въпрос Европейския парламент вече прие позиция на първо четене, както вие току-що напомнихте. В е, това предложение парламента широко подкрепя подхода на Европейската комисия. През октомври Европейската комисия публикува нови цифри във връзка с равното представителство на мъжете и жените в управителните съвети на дружествата, които са котирани на борсата. И тези цифри показват, че във всички държави членки само една пета от членовете на управителните съвети са жени. Макар и смешно ниски, тези цифри показват известен напредък. Аз съм напълно съгласен с вас. Трябва да бъдем изключително максимално търпеливи, за да може при е, този ритъм да се постигне равенство или поне баланс. Така че е на лице необходимост е, въпросът да се разреши по друг начин, т.е. да се ускори работата. Не трябва да забравяме, че когато през 2010 година дискусията започна в Европейския съюз, само един от 10 члена на управителните съвети беше жена. Така че трябва да продължаваме да работим по този проблем. Просто няма никаква причина през 21 век управителните съвети е, да, е, в управителните съвети да преобладават мъжете. Е, ние предлагаме по-голямо равенство в управлението на дружествата. Това е положителен сигнал към цялото общество, защото равното представителство на мъжете и на жените в органите, когато се взимат решения, е конкретно но равенство, но това е и символ. И бих искал да кажа, че разнообразието се оказва, както вие казахте, госпожо Габриел, се оказва положително от гледна точка на правилното управление на предприятията. Дами и господа, Люксембургското председателство превърна от това досие един от своите основни приоритети. Ние предложихме, ние направихме много нови предложения. Те са редакционни с цел постигане на компромис в съвета. Вътре в съвета предложението беше разгледано в подробности и обсъдено на широко. Днес, след всички тези дискусии, ние вписахме този въпрос в дневния ред на съвета ЕПСКО, който ще заседава следващия понеделник. Искаме да видим докъде сме стигнали и да преценим дали действително е, може да се очертае квалифицирано мнозинство по този въпрос. Не искам да предпоставям резултата от дискусиите в съвета. Уви, мога още от сега да съобщя, че дискусиите, които се водиха напоследък в Коребер, не бяха особено насърчителни. Днес чух на много хубава новина. Научих, че една страна, която, госпожо комисар, вие добре познавате, действително е обявила, че е променила своята позиция. Тоест, позицията й е била до сега отрицателна, сега вече е положителна. Мисля, че е ясно за всички, че това е положителен сигнал. Както вие знаете, е, в предложението има правила за задължителна процедура с цел постигане на количествени резултати. Тя изисква процедурата по подбор на членовете на управителните съвети да бъде справедлива и да се основава на заслугите и на прозрачността. Основните затруднения проистичат от факта, че някои държави членки или държавите членки изобщо прилагат различен подход към този въпрос – някои държави членки са на по-напреднал етап спрямо други по отношение на равното представителство на жените и мъжете в управителните съвети. Като цяло бих казал, че е на лице единодушие в полза на целите на това предложение. Ако много държави членки е, се обявяват за законодателство в европейски мащаб, други които за момента са мълцинство, което блокира решенията, те продължават да предпочитат национални мерки, като изтъкват довода за субсидиарността или предпочитат мерки, които не са правно задължителни в рамките на целия Европейски съюз. Люксембургското председателство е, разработи в духа на равенството между мъжете и жените заключения на съвета, които също са прияти, и мисля, че ще успеем да постигнем тяхното приемане на съвета ЕПСКО на 7 декември. Работата ни почива на е, резултатите от изследвания на Европейския е, съвет за равенство на мъжете и жените, което преценява докъде се е стигнало в Европейския съюз. Като цяло, ние искаме най-големите дружества да могат да се възползват от таланта и от енергията, както на мъжете, така и на жените. В Европейския съюз има много неизползвани дарования. Още повече, че днес виждаме, че 60% от лицата, завършили висше образование в Европейския съюз, са жени. Така че няма никаква причина през 21 век правителствата, дружествата, банките или големите предприятия или изобщо каквито и да било институции все още да бъдат ръководени основно от мъже. Още веднъж искам да благодаря на Европейския парламент за това, че остави въпроса за равенството между мъжете и жените в дневния ред. Надявам се е, тази дискусия е, да е, вдъхнови дискусията и на заседанието на съвета на 7 декември. Благодаря. Председателя, благодаря господин министър Шмидт. Сега даваме думата на господин Легрип за две минути. На госпожа Легрип за две минути. Е, благодаря ви. Господин председател, господин министър. За жалост не виждаме много хора в залата два, две години след като гласувахме по доклад на тази тема, но ето сега отново обсъждаме участието на жените в вземането на решения. Това беше обсъдено и в съвета. Господин министър, вие казвате, че има и добри и лоши новини – може би е, заключението ни може да бъде единствено, че ви насърчаваме и вас, и комисаря Юрова на 7 декември на Министерския съвет да се постигне напредък. Колегата Габриел със сигурност е, направи голям голямо усилие, така че всички да разберат дълбочината на проблема, като тя подходи и с зачитане на принципа на субсидиарност в държавите членки и към нормите, които вече са въведени от държавите членки но така или иначе е необходимо наистина да се ангажираме с участието на жените в управителните съвети много по-активно. Тук в парламента смятаме, че квотите и задължителните ограничения всъщност може би биха проработили добре. Във Франция имаме такъв закон пред 2011 година. Има и добри резултати. 33% от участниците в управителните съвети вече са жени. Разбира се, ние трябва да вземем предвид правните порядъци в държавите членки, но същевременно да не се отказваме. Защото това би означавало да прахосаме огромният талант на жените, жените, които са прекрасно образовани, подготвени, това са жени и млади момичета, прекъсната е ораторката. Благодаря, госпожо Люгрип. За минута и половина госпожа Хед. Благодаря. На 17 юли тази година се взе едно положително решение на настоящото председателство на Европейския съюз по това предложение за директорите без изпълнителни функции на дружества, допуснати до борсова търговия. Благодарим ви за това. Сега обаче имаме нужда от директива. Трябва да има едно равно представителство в бордовете на отделните дружества. Може да ви изглежда феминистичен този въпрос, но всъщност не е това. Важно е жените да бъдат представени в економиката и в бизнеса. Има едни патриархални мрежи, които съществуват на пазара на труда и дружествата, които преповтарят едни схеми от миналото. Мисля, че сега сме стигнали до момента, в който да се излезе с нормативен документ. Благодаря за една минута колегата Фон Сторх. Господин председател, е, Европейски парламент е, държи да наложи квоти за жени. Това е смешно. Защо квоти в управителните съвети? Защо да няма квоти за инженери и за пожарникари? Така и така сме почнали. И е, защо само за жените, а защо не за бисексуалните, транссексуалните и така нататък? Като почнем с квотите, да правим квоти. Е, според мен това означава да се намесваме в свободата на дружествата, които все пак разполагат с правото да назначат 100 мъже или 100 жени и защо имат право право да си правят каквото си искат. Това е вид дискриминация въз основа на пола на определените лица или дискриминация въз основа на определена група. Аз съм изцяло против. Госпожа Регнер, има въпрос към вас. Съгласна ли сте да отговорите? Микрофон, ако обичате. Чувате ли ме? Вие чела ли сте доклада? Чела ли сте мой доклад? в доклада се говори за процедура. Ефективна процедура, която дава възможност да се постигне целта. Ние не говорим за квоти. Да, но целта е квоти от 40%. Е, това е, беше разписано още от самото начало, но това е неправилна цел – това е неправилна цел, защото се създава дискриминация между мъже и жени, защото трябва задължително да бъдат назначени жени. Затова отхвърлям тази идея. Госпожа Билбао Барандика за една минута и половина. Благодаря, господин председател. Днес в Европа много по-голям процент е, от хората с, с университетско образование са жени и въпреки това в управлението виждаме повече мъже. Това не е справедливо и всъщност нарушава баланса в Европейския съюз. Квотите очевидно могат да поправят този проблем. Достатъчно е да има политическа воля, така че Женският талант да се включи в управлението и на економиката. Има проучвания и на ОИСР, и на други организации през последните години. Те показват, че участието на жените води до по-голяма конкурентоспособност, по-добри економически резултати и се създава повече доверие в клиентите и инвеститорите. Това е стратегически иновативен подход, за това ни трябват инвестиции, публични програми, политически решения. Имаме нужда и от прозрачност, и от равенство в участието в управителните съвети. Благодаря и на съвета, и на комисията за желанието да се работи по тази тема, за интереса. Всички трябва да се включат в инициативата, да уточнят своите позиции. Не се ли направи нищо, обаче всичко ще остане само добри пожелания. Благодаря на колегата Билбао, госпожа Хоренца. Грация, президенте. ме... Благодаря. Много ме разочарова една колега, която един вид казва, че такъв проблем няма. А ние всички го виждаме този проблем. 5 ноември жените работят, вече все едно без заплати, точно заради тази пропаст между заплатите мъже-жени. В моята страна съществуват в Европейския съюз съществува като цяло. Така че никой не говори за квоти, за да опазваме жените. Не. Говорим за това да има по-малко дискриминация. Този свят, в който дискриминацията срещу жените все още е изключително голяма. И в административните съвети, и в бордовете, и сред директорските бордове. Така че трябва да се види какви могат да бъдат стратегиите, за да може да се пробие този кристален таван и да се създаде един свят, в който мъжете и жените могат да стоят с, с едни и същи права и с едни и същи правомощия. Благодаря. Благодаря на колегата Флоренца За една минута госпожа Рейнтке. Благодаря, господин председател, скъпи колеги, госпожо комисар, господин Шмидт. Нещата могат да бъдат съвсем прости. Имаме обща цел, която се отнася за целия Европейски съюз, равенство между мъжете и жените, равно представителство на жените на ръководни постове. Има системи, които вече са са доказани и има правни разпоредби, които дават възможност за такова представителство. Мисля, че те са удовлетворителни, така че от политическа гледна точка нещата могат да бъдат прости. Е, има е, страни, които просто не са признали тези правила. Федералното правителство правителство на Германия е, е получило предложение. Предложение от Европейската комисия. Ако отхвърли това предложение, това би било както неправилно, така и абсурдно. Така че аз искам да изразя своята подкрепа за предложението, е, нека Европейския парламент употреби цялото си влияние, за да може следващата седмица да се очертае мнозинство в подкрепа е, в полза на текста. Господин колега Джеймс. Uh, Аз мисля, че мога да използвам собствения си опит като директор без изпълнителни функции на борсова компания в Обединеното кралство, след това стигнах и до по-висока позиция. Мисля, че европейските политики всъщност не обръщат внимание на една много лоша и разпространена практика. Важно е не какво знаеш, а кого познаваш. Това е много потискащо. На всички нас ни се иска жените да участват по-активно в управителните съвети на компаниите, но реалността е друга. И тук не става дума за заслуги или образование или подготовка. Няма прозрачност при набирането на кадрите, нито пък се обръща внимание на потенциалния принос ако ние въведем квоти, с това ще изкривим борбата срещу дискриминацията. Говори се за квоти от 40%, но това не би било отговорно или реалистично като законодателна норма. По-скоро ми се струва, че трябва да се започне от начало да се борим – с дискриминативното отношение към жените. Аз не подкрепям това, което се предлага. Благодаря ви. Благодаря. Господин Буанано. Благодаря. Тази дискусия в този момент е безмислена. Ще дам един пример, що се отнася до жените. В някои европейски страни има един метод – който се използва срещу момичетата, което е усъкътяване на половите органи. Това се прави в мусулмански държави, мусулманите идват тук и след това се прави и тук. Това се прави на момичетата по религиозни причини. Вие говорите за някакви жени, които са директори, трябва да бъдат навсякъде. Жените обаче не се борите срещу тези свине, които усъкътяват деца и бебета. Това не е да защитаваш жените. Интересуват ни жените, интересуват ни онези а, жени, които ходят а, на модни ревюта или някъде се появяват облечени, а е срамно, че мюсулманите извършват такива неща върху телата на момичета. Това е големия срам тук. Благодаря, господин Бонанно. Ще приемете ли въпрос? от госпожа Билбао Барандика. На първо място искам да ви кажа, че ние всички сме положили своите усилия, но го правим с уважение. Вие също трябва да го направите. На второ място – трябва да имате предвид всички дебати в парламента. Ние сме говорили за равноправието, за страданията на множество жени, и жени, и млади момичета, за жени и от други части на света. Говорили сме и за гениталното осъкътяване. Прекъсва председателя. Благодаря ви, госпожо Барандика. Verstehe Ihre това, което казвате, колега, го разбирам, но това не беше въпрос. Господин Бонано, имате думата. Искам да подчертая, че аз съм на 22-ро място сред всички депутати тук, като присъствие в залата. Така че на мене уроци няма да ми давате, аз вас мога да получавам. Освен това, говоря за всичко това, което се случва в света с жените. Вие говорите за някакви административни бордове на директорите. Ма засрамете сте! Какви сте вие? Мислите единствено и само за властта, а не мислите за това, което се случва в света, какво се прави с жените. И всъщност си пълните думите с устите с думи, защото сте е, просто такива либерални е, феминистки, комунистки на високи токчета. Благодаря, колега Бонанно. Дебатът е по темата, по която се говори, а вие не говорите за това. Следващи оратор. Две минути. Не, всъщност, не е госпожа... Извинете, госпожа Слуица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 деликатен дебат. Бих се радвала, ако малко повече мъже участват в дискусията, но явно има стълкновение на интереси. Ние се опитваме обаче да постигнем целта, но все пак искам да кажа, че колкото повече вървим напред, толкова повече подкрепям квотите. Обществото няма да стане честно, ако жените не са представени до 50-50%, дори над 50%. Разбира се, че вече се говори за процедури за постигане на равенство. Постигнат е значителен напредък от 2010 година до сега. Както каза господин Шмидт, бих искал да благодаря на Люксембургското председателство за това, че въпросът остава в дневния ред. Постигнали сме от 11 до 21% представителство на жените. Разбира се, че това е напредък, но не е достатъчно. Казват ни да бъдем търпеливи. Жените са търпеливи, но все пак е крайно време да се постигне равно представителство на половете, е, а това се отнася и за управителните съвети на дружествата. Мисля, че ще постигнем успех. Държавите членки трябва да вземат отношение. В понеделник, 7 декември, ние се надяваме да повлияем на тези страни и да ги накараме да приемат тази директива, защото е ясно, че там, където необходимото законодателство е на лице, реакцията в държавите членки е различна. Затова бих ви помогнал помолила, при положение, че парламентът си е свършил работата, да продължим да работим по тази тема и в съвета. Колкото до жените е, завършили висше образование, които са 60%, аз мисля, че е, има много е, голям разнобой тук като цяло е ясно, че не във всички страни можем да постигнем едно и също положение. Например, в Малта процент е много по-нисък спрямо средните стойности за Европейски съюз. Благодаря госпожо Цуйка, господин Ханебал за една минута. Микро. Аз искам да благодаря на Люксембургското председателство е, за това, че отново постави този въпрос на дневен ред. Той всъщност не трябваше да слиза от него. Както посочиха мнозина от колегите, дружествата с жени в управителните съвети по правило работят по-добре. Струва ми се, че това само по себе си е ярко доказателство, но ние сме много далеч от равното участие и с това губим много от таланта брой на жените в управителните съвети нараства, но не е достатъчен. В Обединеното кралство вече имаме 25% жени на такива позиции. Консервативното правителство обаче е блокиращо мълцинство и за това не се приемат нови норми. Аз смятам, че трябва да отидем по-далеч. Трябва да направим така, прекъсва председателя. Благодаря на колегата Хани Бол за една минута госпожа Житнанска. Ďakujem veľmi pekne. Dnes nie je отаскал, че е добре, аби bolo вяз žien в dozorných радах. Благодаря. Днес не говорим за това дали е добре да има повече жени в дружества, които се търгуват на борсата. Разбира се, че е добре да има по-голямо многообразие. Хубаво е да има и различни етноси, които са представени, както и хора с увреждания. Има държави, които могат да приемат квоти, тъй като това е една тема, по която се говори от край време в тези общества. Не смятам обаче, че е необходимо във всички страни да се налага една такава мярка за подкрепа на жените. Има други начини. Могат да се подкрепят мъжете или да се работи за инфраструктурата на семействата. И да има по-добро лидерство. Мисля, че това е по-бавен път, но пак е добър път. Благодаря ви, готожо Житнянска. Не виждам госпожа Викстрем за една минута. Госпожа Юто. Грация, президенте. Благодаря. Колеги, движението 5 звезди винаги е било против въвеждането на така наречените розови квоти, т.е. за жените, независимо къде в политиката, в гражданското общество или в дружеството. Смятаме, че активното участие и присъствие на жените трябва да бъде плод на нашите компетентности и способности. Това може да стане посредством едни добри критерии, които разчитат на качествата, прозрачни са и са равни за всички. Не смятаме, че е справедливо, че една директорска позиция трябва да се даде на жена, единствено и само защото сме жени, защото това е сексизъм. Смятаме също така обаче, че ние заслужаваме много повече. Казвайки всичко това, трябва отново да кажа, че в процеса за вземане на решение. Тук има много дефекти. Както стана с директивата за отпуска по майчинство, така и тук. Парламента е безсилен пред позицията на съвета. В добро или в лошо европейските институции трябва да взимат ясни институции при ясни срокове. Ние трябва да постигнем това, иначе нещата са а, недопустими. Благодаря на колегата Аюто, колегата Капел. Благодаря, господин председател. Е, господин Шмидт, госпожо комисар, от следващата година трябва да се предвиди квота от 30% за дружествата. А, а, къ, с определен процент и представителство на жените в управителните съвети. В Германия има задължителен закон в Германия. Следващата седмица в парламентарната комисия по заетост ще има дискусия по този въпрос. Става въпрос за директива, която е приета. Целта е да се увеличат квотите до 40% до 2020 година. Според мен е, тези разпоредби не са от европейски всички правомощия. В някои страни трябва да се спазва все пак принципът за субсидиарност. В немските предприятия е важно да има е, равно представителство на половете. Виждаме, че в дружествата, където жените са широко представени, е, резултатите са много добри. Аз благодаря, госпожо Капел. Давам думата на госпожа Сойдрова. Минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, боя се, че това, с което трябва да се занимава Европейския съюз, е на първо място сигурността. Много е важна тя. Да, разбира се, че равнопоставеността на половете е важна. Ние разглеждаме и такива въпроси. Чешкото правителство днес взе решението да се присъедини към държавите, които ще вземат мерки по въпроса. Няма никакво съмнение, че чешкото правителство също иска балансирано участие на мъжете и жените. Искаме жените да бъдат представени в големите дружества. Всъщност има шест големи дружества, в които участват жени в управлението, но това не е достатъчно. но не мисля, че трябва да започнем промените от частните компании. Нека погледнем първо обществените дружества на местно и регионално ниво – но така или иначе ми се струва, че държавите членки са тези, които трябва да вземат мерки и ако го направят добре, частните компании ще се вдъхновят от примера им. Е, да, аз искам да благодаря на Люксембургското председателство и на госпожа Шмидт е, за усилието, които положиха, за енергията, която вложиха по равенството на мъжете и жените. Говорим за 21% средно участие на жените в управителните съвети на европейските дружества, но ви в тези 21% има и вече беше казано, някои е, страни постигат повече от 30%, докато други са на нива 2,5%. Виждаме, че когато има дела, когато се има законодателни възможности за да се върви по този път, се постигат резултати. Тоест има дискриминация там, където няма закони е, има дискриминация, когато просто няма желание за представителство на жените в управителните съвети. Задавам въпрос. Комисията си свърши, си свърши работата. Иска се е, правно обвързващ механизъм. Искам да чуя какви са доводите на държавите членки, които са против, за да можем да обсъдим с тях, да поведем диалог, да търсим решения. Целта ни е да намерим решения. Оратора е прекъснат. Благодаря, госпожо Арена. За една минута госпожа Гирлинг. You, Благодаря ви, господин председател. Мисля, че няма никакво съмнение. Необходимо е жените да участват в управителните съвети. Има и разлики между мъжете и жените, нещо, което трябва да се отчете. Аз винаги съм била на страната на жените, но никак не обичам квотите. Струва ми се, че те са в известна степен унизителни. Аз вярвам по-скоро в заслугите, както и в субсидиарността. Според мен в този случай правителството е това, което трябва да вземе решението. Решение на ниво държава членка. Бях доста очудена да прочета член четвърти за гъвкавостта. Нека благодарим на Люксембургското председателство. Най-сетне виждаме нещо логично. Дано да стигнем до споразумение. Наистина ви желая успех. Благодаря на колегата Гърлинг. госпожа Козловска-Раевич. Благодаря, господин председател, господин министър, дами и господа. Отново говорим за тази директива в Европейския парламент. Говорим отново, защото много институции, много организации биха искали да има равно представяне между половете в директорските съвети искат това да бъде факт. За съжаление, има едно блокиращо малцинство в съвета, няколко държави, които са против това предложение. Искам да ви обърна внимание на факта, че аргументите на това блокиращо малцинство, между които са Швеция, Нидерландия, които имат различни решения. Например, германците включиха квоти, в Швеция има много пари, които се заделят Та тези държави, които всъщност искат да постигнат а, такива цели, са държави, които не правят нищо за гарантиране на равното представяне. Така че трябва да говорим по различен начин с държавите, които не искат да постигнат тази цел и трябва да имаме един друг подход, от е, държавите, които имат положителна подкрепа. Може би ще бъде възможно всички позиции да бъдат е, съчетани и да се постигне тази цел, защото това, което искаме всъщност е да пробием този стъклен таван и талантите на жените да бъдат използвани, а не похабявани. Те могат да се използват и в политическия свят, и в бизнес света. Благодаря, госпожо. Сега давам думата на колегата Муди за една минута. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на усилията на Люксембургското председателство. Е, много е странно, като се замислим, че тук 2015 година трябва да продължим толкова упорито да се борим за равенство между половете. Заедно с много колеги аз ми, които просто се заемат да мислят как да отслабят напредъка по тази директива. А ние трябва да предприемем действия още сега. Ние сме дълбоко неудовлетворени от решението да се промени директивата по-рано тази година. Трябва да се направи промяна по въпроса за половете. В тази директива ние не говорим само за, управи, за ръководители. Ние просто искаме да се промени културата в дружествата. Когато жените са представени в по-голяма степен на ръководни постове, е, не става въпрос само за техните позиции, а за всички нива в дружеството. Е, колкото повече е, жени има на върха, толкова по-равно ще бъде бъдещето за всички. Благодаря ви. Председателя, благодаря на колегата Муги, е, колегата Томашич за една минута. Žene su još uvijek podzastupljeni spol među članovima upravnih... Благодаря ви. Жените все още не са представени достатъчно в Неведнъж сме говорили по този проблем в парламента, но това не се е променило. Всички сме съгласни, че би трябвало участието в тези управителни съвети да е отворено наравно и за мъжете, и за жените. Жените са напълно способни да извършват най-сложните задачи, да работят усилено, така както и останалите. Те могат да поемат а, е, своята отговорност в света на бизнеса. Не става дума за нещо, което се прави по милост. Всяка жена, която е член на управителен съвет, всъщност допринася е, за каузата ни, защото такива силни жени би трябвало да променят менталитета в Европа и да се сложи край на дискриминацията и положителната и отрицателната. Благодаря на колегата Томашич, госпожа Петир. Господин председателю, в 400 от най-големите хрватски компании има 15% присъствие на жени, а 21% са тези в надзорните съвети. Говорим за този прозрачен таван, но не можем да го пробием. Имаме нужда от по-добър достъп за жените в бизнес света и макар, че това няма да разреши структурния проблем на слабото представяне, квотите могат да допринесат за по-добро равенство между половите, да отворят възможностите пред жените. Никой не очаква жените да получават постове, само защото са жени. Квотите са просто един стимул да се предлага тази възможност на онези жени, които го заслужават и които имат необходимите квалификации, ценз и които нямат достъп до директорски позиции, просто защото са жени. Бизнесът не е само мъжки свят. Трябва да го отворим за жените и да действаме обединено. Трябва нашият модел да бъде приложен на практика, но така, че да не се нарушава принципа на субсидиарността и да не се задължават частни предприемачи да правят неща, които ние не можем да направим в публичния сектор. Благодаря ви, госпожо Петир. Извинявам се, че ви прекъснах. Следващия оратор. От 2010 година насам е, равенството между мъжете и жените напредва много бавно. Е, просто има съвсем малък процеп в стъкления таван, но той е абсолютно минимален. Надяваме се до 2020 година да постигнем 40% представителство на жените в управителните съвети на дружествата. Е, това е решение, което е прието от парламента 2013 година. Чакаме вече две години. Е, доброволното съгласие не води до нищо. Е, само когато има задължителни закони в определени страни, нещата се раздвижват. Специално в Германия има задължителни квоти за управителните съвети и нещата вървят напред. Трябва да се намери решение за страните, които са против. Аз съм съгласна с колегата Мария Рена. Трябва да се говори за това. Не става въпрос да лишаваме някого от каквото и да било, просто да се намери някаква основа за всички европейци. Сега давам думата на колегата Комодини. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с това, което казаха колегите. Виждаме го и в Малта, една млада държава, като че ли никой не е готов да постигне равенството между половете, въпреки изборните обещания, които се правят. Съветът отчете, че равнопоставеността на половете е от ключово значение за економическия растеж и конкурентоспособността – но и до сега, въпреки че се говори за неизпълнителни позиции, нямаме съгласие в съвета. Държавите членки би трябвало да подкрепят стремежите и способностите на жените. Никой вече няма извинението, че жените не са квалифицирани. В Малта дори мога да кажа обаче, че има напредък, защото бяха избрани повече жени в парламента. Така или иначе, ние не се борим за това жените да получат нещо не по заслуги, а просто искаме да им се даде равен шанс. Не става дума за повече бюрокрация в тези дружества, по-скоро за социална отговорност. Благодаря. За една минута колегата Юнгериус. Благодаря. Международния економически форум казва, че през 2095 година ще има равен брой мъже и жени по света. Тогава ще бъда на 135 години и нямам никакво намерение да чакам до тогава. Франция, Германия разбраха, че е много важно да има баланс между мъжете и жените и че когато има жени, винаги нещата върват по-добре. За съжаление, в Нидерландия това още не е факт, защото не сме го разбрали явно. Административният живот, е, предприятията в Холандия не дават шанс на жените да покажат талантите си. Люксембургското председателство каза, че иска да намери решение за деблокиране на ситуацията в съвета. Трябва обаче това да се направи бързо, трябва да се намери компромисно предложение в много бърз план. Ние не можем да разчитаме на холандското председателство, за да се придвижат нещата напред. Благодаря ви, госпожо Юнгериус, за минута и половина Шейнфелд. Благодаря, господин председател в момента говорим по сериозна и деликатна тема. Няма никаква причина в съвременното общество на 21 век да няма равно отношение към мъжете и жените. Това се отнася в най-голяма степен за държавната администрация, защото специално там трябва обществото да бъде балансирано представено. Ние не говорим обаче за публичния сектор. Е, проблемът е в частния сектор. И аз е, мисля, че не бива да забравяме, че става въпрос за економическа дейност, е, Тоест, с свободата да се извършва економическа дейност. В момента ние извършваме е, посегателство върху правото на собственост. Освен това, държавите членки са свободни да разработват националните си правни режими. Това е свързано и с принципа на пропорционалността е, по силата на европейското законодателство. Аз разбирам проблема свързан с управителните съвети. Аз разбирам, че това отнема много време. Предполагам, че отново ще се върнем на тази тема, защото става дума основно за промяна на културата, не за промяна на законодателството. Благодаря ви. Е, председателя, благодаря много. Давам думата на Зенквин. Уважаеми колеги, ние говорим за това какво трябва да направим. Десетилетия наред всъщност е имало квоти. Това са били квоти за мъжете. Те са заемали съответните позиции. Сега жените са също така добре квалифицирани, но ще ви напомня. Десетилетия наред имаше квоти за мъжете. В Малта тази квота е била 100%, след това 80%. Нека кажа съвсем ясно. Ние имаме това право. Имаме го като жени. Същевременно има държави, които искат да се направи дерогация за тези 40%. Пита се дали това не е твърде много, но пак ще ви напомня, десетилетия имаше квоти за мъже. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания ще дам думата на всички, които са я поискали, тъй като до сега нямам записани госпожа Шулин. Нако сполов, ki je ena помемних pomembnih судобна демократична дружба е je ки женскам и мошки. Между половете е много важен принцип в съвременното общество. Равното участие на мъжете и жените в публичния и в частния живот е изключително важно. Жените трябва да участват навсякъде. Радвам се, че съвета постига позиция по директивата от 2013 година за 40% квота за недобре представения пол. Много проучвания показват, че надзорни съвети, където има баланс, между половете постигат повече, защото се вземат предвид и мъжете и жените. Благодаря, колега. Господин Мариест. Благодаря, господин председател. От 2012 година има предложение за директива. Е, така че тези 20%, за които говорим, е, са е, в момента като че ли се поддават на натиска от е, законодателството. Виждаме напредък. От 2010 година се увеличава е, броя на жените е, в предприятията, които които са котирани на борсата. 2010 11% и в момента 21%. В повечето от държавите членки обаче процентът е много нисък, с изключение на Франция, Германия и Финландия, където процентът надвишава 25%. В период на економическа криза жените страдат много повече от останалите. Това вече е ясно доказано. Има много по-малко работа за жените. Това е ясно за всички. Благодаря ви. Председателя, благодаря на господин Мариас. Е, президент, na dobrom Идемо добрим idemo Господин Яковчич. Господин председател, мисля, че сме тръгнали по правилния път, но сме далеч от целта. Трябва да кажа, че на млади години много се очудвах, че ни трябват квоти, но сега, след 25 години в политиката, съм убеден, че това е единствения начин, ако желаем наистина да стигнем до равнопоставеност – Нека се запитаме как би изглеждал нашия парламент при липсата на квоти. Същото се отнася до регионалните и местни органи. Всъщност, много ме очуди изказването на колегата за квотите за мъже – Добре, нека бъдем откровени в дискусията си, но подобни изказвания не са особено конструктивни. Много ви благодаря. Благодаря, председателю. 30% дял на жените като задължителна квота в, сред директорите. Това е намеса на свободния пазар от страна на държавата. Без свободни пазари и предприятия няма свободни хора. Това, с което трябва да се занимаем, са равните възможности, а не равните резултати. Това е най-важното. Много е важно политиците и властите да не започват с ограничаване на свободите, за да постигаме похвални цели. Свободните възможности и пътища са единственото нещо, което има смисъл в едно истински свободно общество. Благодаря на колегата Рич, колегата Полчак. Благодаря ви за думата, господин председател намеса в свободния пазар. Нека да помислим за какво става дума. Аз мисля, че Господ или вярата, или както искате го наречете, решават на мъжете и жените в обществото. И този процент е 51% жени, 49% мъже. Това е естественото разпределение. Аз не съм против целта от 40% представителство на жените, но аз мисля, че е, колкото по-рано се откажем от е, подобни стойности и се насочим към е, природата, нека все пак да приемем, че е, свободния пазар е, трябва да решава. Нека да разчистим собствения си дом. Комисията иска 40%. В свободния, в публичния, в частния сектор ние сме близо до естествения процент в природата. Председателя е, госпожа Викстром последно. Благодаря. Трябва да кажа, че цял живот се боря за правата на жените и има една част е, от мъжете, които доминират. И в парламента доминират мъжете. Навсякъде доминират предложението на Европейската комисия, според мен, не е, добро, не е най-доброто решение за равните възможности. А, макар, че съм либерал. Аз мятам, че жените трябва да преценят как искат да бъдат представени. Трябва всеки да може да се самоопредели. Това е изключително важно във всяка демократична държава. Това е изключително важно право и днес. Смятам също така, че ако искаме да има добро разпределение на отговорностите, преди всичко трябва да предлагаме добри услуги, например детски градини или ясли, за да може жените да работят при същите условия като мъжете. Днес има много дами, които оставят кариерата си, за да отглеждат децата си. Според мен имаме най-добрите домакини на света, най-качествените, най-талантливите с най-високия ценз. Но така или че трябва да си седат у дома. Благодаря. Благодаря, колега Викстрюм. Казах, че мога да дам думата на всички, които искат да се изкажат, но за съжаление някои се записват много късно, така че времето ни се изчерпа. Давам думата от името на председателството на съвета на господин Шмидт. Euh, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Почти преди 60 години се сключи договора от Рим. Мъжете не бяха много напреднали тогава в идеите си за равенството на жените, но записаха в този договор принципа за равно заплащане на половете – Нека ви напомня, че по това време имаше огромна разлика в заплащането на мъжете и на жените. Наистина пропаст. Но днес, около 60 години след договора от Рим, виждаме, че все още има разлика в заплащането на мъжете и на жените – Представете си, ако тогава не беше записано това изискване, какво щеше да стане. Не искам да си представя какво щеше да бъде положението, дори и като учитам, че това, до което сме стигнали, не е съвършено. Да, Предложението, което се прави, също не е съвършено. Ние бихме искали да има пълно равенство, а не да се води дебат и благодарение на него да се даде повече власт на жените. Не знам дали е нормално да има 60% мъже, 40% жени. Знаем, че на практика съотношението е много различно, но на нас ни трябва инструмент, за да не чакаме още 60 години или 80-90 години, както казаха някои. Ние нямаме повече търпение, твърде сме били търпеливи. Пита се, каква е позицията на съвета? Позицията на съвета е не е толкова различна от това, което чухме тук. Понякога се говори за субсидиарност, понякога има несъгласие дали този инструмент трябва да е задължителен. Става дума и за свободното предприемачество, което трябва да направи своя избор. Така че дебатите в съвета отразяват цялата палитра от мнения, която чухме и тук но Люксембургското председателство ще направи всичко по силите си, дори и повече от това, за да стигне до квалифицирано мнозинство в подкрепа. Много усилия положихме, но не мога, разбира се, да ви дам 100% гаранция. Благодаря. Благодаря ви, министър Шмидт. Не бива на жените